5 ви е раздадено. Не, сполу... не съм получил искания за промяна в дневния род, ред и затова той се счита за прият. Първата точка в дневния ред е доклада участие на Съюзна в партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион с докладчик госпожа Сакурафа. Давам и думата. Panie i panowie, serdeczna prośba o opuszczenie i bardzo proszę. Уважаеми госпожи и господа, ще ви помоля да напуснете залата по-тихичко и ще поканя госпожа Сакорафа, докладчик, да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа. За мен е истинско удоволствие че мога да ви препоръчам приемането на партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион, след като 6 месеца